нов дух с оглед на тяхното скорошно разрешаване. още един път благодаря на всички. Благодаря ви. Приключваме дискусията. Гласуваме утре в 12 часа. Скъпи колеги, съобразно дневния ред трябва да обсъдим доклада на госпожа Естер Деланж за законодателството на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие. Давам думата на докладчика за 4 минути. Eh, Благодаря, господин председател. Това е документ, който е създаден по инициатива на парламента по отношение опазване на многообразието на видовете. Става въпрос за 30% земноводни а, и за 42% бозайници, 45% от пеперудите и 45% от влечугите, които са застрашени. Става въпрос за морал и атика. Наистина трябва да оставим нещо за бъдещото поколение, за децата и внуците ни. Освен това има економически интерес да се инвестира в биоразнообразието. По-здравите екосистеми ще ни дадат възможност да имаме по-чиста вода – и ще има по-малко въглероден диоксид и ще имаме повече суровини. Е, всичко това ни струва 50 милиарда евро е, годишно и щетите непрекъснато увеличават разхода, а пък ние също така имаме своята отговорност е, наистина заплануваното за 2010 година не е постигнато, а сега ние трябва да заложим целите за 2020 година и да ги реализираме. В моя доклад аз имах конкретни предложения. Например, да се спре е, въпроса с опазването, да се продължи въпроса с опазването на нашата околна среда по отношение също така отхвърлянето на отпадъците. всички области, селско стопанство, рибно стопанство, ние трябва да заложим ясно нашите желони и да действаме напред. Наистина, ако разгледаме услугите, които се предоставят в областта на екологиите, земеделските стопани, дали наистина екологосъобразно и балансирано произвеждат своите стоки. Ако всичко се извършва в хармония, ще може наистина да се предостави много повече на Европа. Натура 2000 се нуждае от повече координация и трансграничен подход. Това е изключително важно защото в крайна сметка природата не познава националните гра... граници. Когато става въпрос за изпълняване на Натура 2000 в държавите членки, все още има проблеми там. Всички подкрепиха амбициозното предложение на комисията по отношение изпълняване на заложеното за 2020 година. Това е минималното, което можем да направим, но изключително важно е не само да се спре унищожаването на биоразнообразието, а и да се обърнем към неговото многообразие и Необходимо е този въпрос да се разглежда на международен аспект и затова е, среща на върха от Нагоя трябва наистина да бъде водеща, трябва да се извършат оценки на въздействието, което е изключително важно не само от екологична гледна точка, но от економическа и социална гледна точка. Това не е само едно извинение, но трябва да има яснота. Освен това, трябва наистина комисията да направи още по отношение и на инвазивните чужди видове, например. Освен това, катеричките, например, в Обединеното кралство, сивите и червените баланса между тях е нарушено, а също така стоят нещата и с други видове, и с лисиците. Благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество, което всъщност доведе до сериозен напредък и приемането на доклада в Комисията по околна среда. Благодаря на господин Поточни, който в момента е в Нью Йорк и се бори за биоразнообразието и затова не е тук, но аз Имам доверие е, и вяра, че господин Дехук, който сега може да чуе всичко това на неговия роден език, ще може да му предаде всичко подробно. Благодаря. Екс ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Δεχούκ για А сега Давам думата на господин Дебюр за 3 минути от името на комисията. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Както казахте, господин Поточник е в Нью-Йорк за обсъждането в ООН за Международната година на биоразнообразието и мисля, че разбирате, че той не можа лично да участва в днешната дискусия. Ето защо аз от името на комисията искам да изразя благодарността си към госпожа Деланге е, за това, че е изготвила този важен доклад е, за защитата на биоразнообразието и е, за прилагането на европейско законодателство в природата. Искам да кажа, че Европейския съюз сега оценява резултатите от политиката си по биоразнообразието и защитата на природата. Комисията споделя с членовете на Европейския парламент дълбоката им загриженост за изключително бързия е, ритъм за намаляване на биоразнообразието. Комисията се тревожи от бързото разрушаване на екосистемите, където има всъщност биоразнообразие и където всичко зависи, е, от, от, от, от които зависи тяхното оценяване. Десет цели бяха е, определени от 2000 година насам и ние можем да се гордеем с тях. Е, е, Натура 2000 за защити райони е, покрива около 20% от територията на Европейския съюз и продължава да се разширява и на земята, и, по неб... и в морето. За да постигнем предишните цели, трябва да видим каква е загубата до 2010 година. Въпреки неуспеха, въпреки безпредседентните изисквания и решенията на Европейския Европейския съюз за биоразнообразието и целите. Новите цели и е, засягат високите нива на емисия, които водят до намаляване на биоразнообразието и е, на разрушаването на екосистеми и 2000 е, е, и Европейския съюз трябва да предотврати общо намаляването на биоразнообразието. В е, своята реч за състоянието на Европейския съюз господин Баросто подчерта ангажимента си и значението, което отдава на тези проблеми, които трябва бързо да се разрешат. Ние знаем, че основните предизвикателства, е, за да постигнем целите, всъщност засягат ключовите проблеми за самото биоразнообразие. Биоразнообразието е много сложно и няма никаква собствена собственост върху проблемите, защото разпространението на щетите в край на краищата свиква до обикновения проблем, че всеки е виновен, обаче никой не трябва да бъде наказан и порицаем. Не трябва да се промени Европейския съюз. Много, е, е, политиката се отразява значително върху биоразнообразието и начина по който се развива. Това е въпрос е и за общо стопанската политика, политиката в областта на риболова и на кохезията и трябва да има така обща загриженост към биоразнообразието в различните видове политика. Е, защото тя никога не стига до е, някаква крайна точка е, и трябва да се избегнат евентуалните катастрофални последици. Има и резолюция за тревожните тенденции, за това, че се намалява биоразнообразието. Има много огромен, огромен риболов. Проблемите по услугите в биосистемите и е, целите е, за борба срещу промените в климата. Всеки има право на живот на тази планета и не трябва да се обезкуражаваме от е, степента на земетръс, който водят промените. И ние трябва да постигнем целите от 2020 за разнообразието. Трябва да се финансира и мрежа от защитени райони в Натура 2000 и трябва по-добре да се използват целите, за да се защити е, биоразнообразието. И в доклада се е, постави ударението върху това, че трябва да се прилага законодателството в природата, защото без това не можем да постигнем целите си. Ние очакваме дискусията с членовете на Европейски парламент и пакет от мерки, които ще ни дадат възможност да, е, да можем успешно да постигнем целите си за биоразнообразието. Благодаря ви за възможността да изслушам дискусията по доклада доклада на госпожа Деланги. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. От името на комисаря за риболов, госпожа Левин за една минута има думата. Er Благодаря ви. Благодаря на Клачика Наистина радвам се, че комисията по ревно стопанство може да подкрепи едно мнение, което наистина изключително много отстоява необходимостта от сътрудничество между далните политически области. Наистина 70 до 80% от големите риби вече са изчезващ вид в рамките на 50 години. Ставаме свидетели на този процес и по този начин наистина се застрашават екосистемите в морските съобщества и това е отключително важен проблем, свързан и с въглеродния диоксид. В крайна сметка, нашите усилия за борба с промените в климата трябва наистина да бъдат водещи и това трябва да бъде позицията ни през есента в Нагоя, както а, това трябва да бъде и е, значимото за а, рибната политика. Ние в нашата комисия бихме искали да а, видим а, възможността за интегрирана морска политика, а, която да се обвърже с останалите сектори. Не може отделните сектори да се развиват самостоятелно а, и ние да се опитваме да а, сложим край на загубата на биоразнообразието. Наистина това е много важно и в нашата област. Благодаря председателя за политическите групи. Сега изказванията господа, господин Зебър най-напред. Благодаря. Наистина благодаря на госпожа Деланги за отличния доклад, както и докладчиците в сянка. Е, фактите и цифрите са пред нас, те са включени в доклада. Наистина ние имаме е, нравствено задължение да опазим биологичното разнообразие – и от екологична, и от економическа гледна точка, наистина нашите усилия трябва да бъдат увенчани с успех. Но струва ни се, че има проблем и то е свързан с приемането от гражданите. Ако разгледаме проекта Натура 2000, в много държави е овенчан с успех, но а, създаването на мрежи на Тура 2000 не е толкова успешно от други държави. комисия трябва да проследи това и да не възприема а, двоен подход. Много граждани искат да защитат биологичното разнообразие, но това, което някои не разбират е, че в някои държави прилагането на а, тези а, мрежи не е толкова стрикно, колкото в други. И ако се създаде и същи условия, населението ще приеме много по-лесно тези мерки и това наистина ще доведе до успех. А, може би комисията трябва да даде ясни насоки за това. Господин председател, много държави а, нямат ефективно действащи подобни мрежи. Господин Лайнен, две минути. Господин председател, господин комисар, драги колеги, Не искам да посочвам някоя конкретна държава с пръст. Смятам, че този пръст трябва да бъде насочен към всички нас, защото резултатите не са добри. И ние трябва да си, е, да си определим нови цели за 2020 година. Е, скоро ще се проведе конференцията на ОНЕЗа в Нагоя и е, надявам се, че резултатите няма да бъдат толкова разочароващи, както, какъвто беше случая с конференцията в Копенхаген. не трябва да стигаме до провал по една толкова важна тема. Европейският съюз трябва да преследва амбициозни цели и да се предприемат съответните финансови мерки за подкрепа на тази дейност. Трябва всички да говорим в един глас. 50 милиарда годишно струва загубите от биологично разнообразие – а Европейският съюз разходва само 2% за опазване на биоразнообразието и на природата. Трябва да помислим как ще се компенсира загубата на тези видове Трябва наистина да се възприеме един хоризонтален подход в горското стопанство, в рибното стопанство, в селското стопанство. Всички тези сектори трябва да бъдат сглеждани от тази гледна точка. Наистина много важно е и въпроса с нова директива за почвите и тяхната роля. Благодаря много и поздравявам докладчика. Благодаря, господин Гербранди, за две минути. Благодаря, господин председател. Аз на свой ред искам да благодаря на докладчика за доклада му. Доклад, чието начало е тъжно, защото установява неуспеха на нашата стратегия за 2000-та година и всъщност доклада констатира загубата на биоразнообразието и един голям провал. Ние не можахме да забавим ритъма на загуба на биоразнообразие. Ние сме като скакалци, като е, напаста скакалци. Разбира се, е, има положителни резултати, но те са твърде ограничени и това проличава от списъка на видовете застрашени от изчезване. Е, е, има така хубави изявления, особено в съвета, но когато трябва да се действа, обикновенно действията се пренебрегват и изведнъж се оказва по-важно да се защитят рибарите, отколкото застрашените видове риби, е, да се запази горското стопанство, а не гората. Господин председател, изследванията показват, че този погрешен избор ни струва 7% от е, брутния вътрешен продукт годишно. Така че е, това е, прави огромни суми. През следващите месеци ще имаме възможност да покажем, че искаме да действаме сериозно, като определим е, новата ОСП, е, новата политика в областта на рибното стопанство и особено на риболова и така нататък. Министрите е, правят красиви изявления, но когато трябва да удържат на думата си, е, те трябва да направят подходящ избор. В противен случай новата стратегия за биоразнообразието ще си остане на хартия, ще остане хартиен тигър, обаче те не са застрашени от изчезване, защото хората ги фабрикуват в достатъчни количества. Госпожа Белие за две минути има думата. Господин председател, драги колеги, беше казано, това наистина е, е Международна година на биологичното разнообразие и ние трябва да се ангажираме с решаването на една тройна криза, свързана, обвързана и за това трябва да възприемем един интегриран, последователен подход, за да преодолеем екологичната криза и тази тройна криза, е, безопасност на храните, климатични изменения и загуба на биоразнообразие. Нека да припомним, че биологичното разнообразие няма цена. разрушаването има цена, което увеличава бедността, води до дисбаланс, економически загуби, е, в културната сфера, благосъстоянието. Днес знаем, че 40% от световната економика зависи от е, услугите на природата, а 60% от този ресурс е, запада. Загубата днес се оценява на 1% от брутния вътрешен продукт на Съюза. 14 000 милиарда през 2050 година ще стане тази сума, ако не действаме и причините за провала са известни и ясно посочени в доклада. Мерките също са посочени в доклада и ние се разчитаме на гласуване подкрепа на този доклад. Поздравяваме докладчика. Остават цели, средства и някои съжаления. Недостатъчна реакция от страна на комисията и на съвета. Все още е блокирана директивата за почвите от съвета и обвързването а, с а, логичната а, разнообразие на финансирането не е включено, както и в стратегия 2020, така че да а, има а, съответно решение. Трябва последователност и ангажираност за опазване и оползотворяването на нашия природен капитал. А, господин Вандален. Благодаря, господин председател. За съжаление. Благодаря, господин председател. Наистина, целите, за съжаление, не са постигнати в областта, за която в момента говорим и биоразнообразието изчезва. Това е изключително тревожно, защото биоразнообразието е Божие творение и естествен капитал за всички нас. Това е източник на храна, на суровини и естествено гарантира стабилния устойчив климат. А, и ние трябва да започнем да действаме, а не само да говорим. Комисията, държавите членки и нашия парламент трябва да приеме амбициозна цел, която следва да бъде постигната. Трябва да спрем загубата на биоразнообразие, трябва да имаме и гаранции на а, световно мащаб, че ще се възстановят тяхната стойност и ценност. Благодаря ви. Сега господин Ферар, една минута. Благодаря, господин председател. Създаването на Европейска екологична мрежа е, ме, е, с обекти, които са представителни, е важно нещо, но не е достатъчно. Е, защото управлението на тази мрежа трябва да има достатъчно средства, за да се управлява заплахата, да се запази е, всичко, което съществува и да се възстанови унищоженото. И за това съжаляваме, че създаването на мрежа Натура 2000 не беше придружено от специфични финансови инструменти, е, за да се управлява, например, водата покрита от е, Натура 2000, и това в някаква степен застраши и ефективността. Програмата LIFE също беше намалена, докато военните разходи нарастват. Трябва да се опитваме да съхраним биоразнообразието в многобройните му аспекти и тя трябва да се впише в цяла поредица от политически действия. Т.е. трябва да се промени политиката, която Европейския съюз се прилага сега. Сълскостопанската политика, търговската политика. Възползвам се от присъствието на комисари, за да му кажа, че ни остава много работа, за да запазим биоразнообразието. Госпожа Росбах за една минута. Благодаря, господин председателю. За съжаление, днес е, раз, разбираме от нашия доклад, че трябва да се грижим за нашата планета и за биоразнообразието. Това трябва да се приеме, разбира се, като е, е даденост. А, а всъщност, какво се оказва? Ние не се грижим за биоразнообразието. Съгласна съм с е, докладчика, че общата политика в областта на рибното стопанство също трябва да гарантира биоразнообразие. По същото въжи и за а, селско-стопанската политика. Наистина, биоразнообразието трябва да е водещо, когато дискутираме всичко, включително и пестицидите. Промишлеността от своя страна също трябва да изпълни своята отговорност пред околната среда. Всички граждани на този свят е, трябва да реагират по един и същи начин, но наистина важно е гражданите на света да действат, а не само да говорят тези хубави думи за природата. Благодаря ви. Е Госпожа Готиерес, минута и половина. Благодаря, господин председател. Мисля, че годината на биоразнообразието, за която много говорихме, говорихме много за самата трагедия, а по-малко за решенията. Мисля, че обществото, обществеността се нуждае от решения, от нови подходи. Е, първо, това е, разделение в географски е, зони на Европа трябва да намери свое изражение и формата на решение, защото ние трябва да приемем една микрополитика по отношение на биоразнообразието, защото това е явление с локален характер. Наистина Отчаващо, е, че нищо не сме предприели по отношение на почвите, защото е, цинкъл на живот на е, животните изисква анализ на различните зони и почви. Ако не се засажат определени дървета, няма определени видове насекоми или птици и не се говори достатъчно за тази взаимообвързаност между тези елементи. И накрая бих е, искала е, да кажа, че собствениците са ключов елемент и е, имах, внесох изменение в комисията на фермера. Трябва да се ясно да се каже какви видове растения трябва да засажда, ако иска определен вид насекоми или птици. Благодаря ви. Благодаря, председателят. Сега господин Перело Родригес, минута и половина. Благодаря, госпожо Деланге. Вие наистина дадохте ясен сигнал и показахте, че не са, има опасност да не се изпълнят целите на хилядолетието. Наистина тази е, среда е уязвима и ако продължим по този път, всички ще е, загубим безкрайно много и ще трябва да платим висока цена. Въведохме пионерски е, мерки, но не бяха постигнати целите. Като че ли няма достатъчно координация и воля и воля за да излезем от специалните а, зони, това а, биоразнообразието не е нещо, което трябва да бъде поставено в някаква витрина. А, няма граници. И тук наистина се наблюдава силен ефект на доминото. Когато работим за почвите и а, горите, това също има тясна връзка с биоразнообразието. Моля ви да отхвърлите втората част на 67-о изменение, защото обща политика по отношение на почвите ще ни позволи да опазим тези почви и наистина трябва да се обединим, за да опазим почвите. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Деланге за доклада за биологичното разнообразие. Е, за Европа е много трудно да сложи край на загубата на биоразнообразието. Въпросът е сериозен, заслужава нашето внимание и за това съвсем основателно е, докладчика прилича вниманието ни върху въпроса. Надяваме се през 2020 година комисията да сложи край на загубата на биоразнообразие. Това трябва да означава нещо, защото 2020 година ще се окажем пак в изходната точка. С други думи, е, трябва да се промени ОСП, политиката в областта на риболова, е, политиката за регионално развитие, за инфраструктура и така нататък. Всичко това трябва да се обсъди в рамките на е, проекто бюджета и нашите колеги е, казах е, хубави приказки за биоразнообразие. Надявам се сега да се съсредоточат върху финансите, защото по този начин ще укрепим политиката по биоразнообразието, иначе тя ще си остане е, празна черупка. Благодаря. Господин Николсън, благодаря. Много ясно се подчертава ролята на фермерите по отношение биоразнообразието и въвеждането на добри практики като цяло. Както говорихме за ОСП, едно от основните въпроси е свързан с отговорността на земеделските стопани, а също така как те биха могли да бъдат компенсирани, имайки предвид общото благо, което те предоставят. Наистина, искам да видя как стопаните се насърчават и стимулират да прилагат тези практики, вместо да става въпрос за това кръстосано а, спазване. Доклада на госпожа Ланге посочва наистина а, това допълнително заплащане, което за мен е също е много интересно, много важно и земеделските стопани имат своята роля по отношение опазване на околната среда. Аз съм убеден, че имаме нужда от директива за почвите, бъде. Необходимо е да приемем е, тези предизвикателства, които са пред нас сега в тази област. И е, това е нещо, което не можем да направим само с реформите. Благодаря. Следващия докладчик Антонеско. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя е, госпожа Естер Деланге за отличната работа, която е извършила по този тема, за да поддържаме екосистемата качеството на въздуха и на водите, поддържаме почвите. Ние наистина трябва да мислим за биоразнообразието. Държавите членки и комисията трябва да действат, за да запазят необходимия природен капитал за устойчиво развитие на общността. Трябва да се предвидят възобновяеми ресурси и да се гарантира необходимия а, необходимото равновесие. Програмата LIFE има по-добро финансиране – и е, ние се нуждаем от нови източници за инвестиране, които е, водят до ясни ползи за биоразнообразието. Трябва да насърчаваме е, подобно финансиране и в обществения и в частния сектор. Всички тези проекти трябва да бъдат насърчавани от нас. Призовавам комисията да отчита всички необходими фактори за устойчиви проекти, защитаващи околната среда. Госпожа Ван Бред, една минута. Благодаря, господин председател. Като чуя колегите в парламента, виждам, че има широк консенсус за спешността на въпроса, но трябва да се стигне до сърцевината на нещата. Природата за околната среда на ООН е изчислила, че инвестирането в биоразнообразието може да бъде рентабилна и всяко евро може да се умножи по три дори по 75. Но трябва да се стигне до край в всички области и селско стопанство, и риболов, и структурни фондове. Е, в състото стопанство имаше голям напредък, е, обаче е, все още целите не са постигнати. Селското стопанство може да допринесе за подобряването на биологичното разнообразие, а не за унищожението му. Не само програмата LIFE. Това трябва да се включи в всяка политика, която прилагаме и да се справим всички предизвикателства, пред които сме изправени. Господин Войчаховски има думата за една минута. Той в залата ли? Не го виждам. Го, е, в такъв случай госпожа Фрага Естевес за минута и половина. Тя тук ли е? Не я виждам. Е, господин, госпожа е, Карвайо, минута и половина. Господин председател, господин комисар, значението на този доклад показва, че трябва да полагаме повече усилия в областта на биоразнообразието. Съжалявам, е, че е, целите на Европейския съюз е да се сложи край на изчезването на биоразнообразство през 2010 година не се постигна. Това поставя под въпроси нашето бъдеще и благополучието ни с пряко финансово отражение. Доброто прилагане на законодателството Натура 2000 трябва да изиграе важна роля в конкретизирането на целите в областта на биоразнообразието и за това приканвам държавите членки да отдадат дължимото на прилагането на Натура 2000 и комисията трябва да включи въпроса за биоразнообразието в друга политика, като например селско стопанство, риболов, туризъм и развитие. Трябва да се засилят финансовите средства, научните изследвания в областта на околната среда, на биоразнообразието в осмата рамкова програма, за да можем да се справим с предизвикателствата. Е, спешно е да си поставим нова цел е, до 2020 година, за да се овладее загубът на биоразнообразието и в Европейския съюз и на други места. Благодаря. А сега пристъпваме е, към е, процедурата лавене на погледа на председателя. Господин Карвайо за една минута. Господин Кели, една минута. Благодаря. Казва се, че за съжаление, виждаме, че много от е, създадените творения от Господ вече изчезват. И крайно време да вложи малко разум с целият този въпрос. Напълно съм съгласен с е, госпожа Ланге, както и останалите оратори. Економическите аргументи са ясни. 70 милиарда загуба или 1% от БВП ще стигне до 14 трилиона, ако нещата не се променят. Наистина съгласна съм с казаното от господин Никълсън, що се отнася до земеделските стопани, рибното стопанство. А, наистина, благодаря господин председател, но трябва да се погрижим за всичко това. Кирио Соник. Соник. Е 2000. Благодаря ви. Наистина 2010 година трябваше да бъде годината на биоразнообразието. Това беше решение. И от тази гледна точка наистина трябва да повишим информираността на гражданите относно защитата на биоразнообразието. Евробарометър в своите допитвания сочи, че само 30% от гражданите на Европа знаят е, какво представлява биоразнообразието. Ние трябва да можем да комуникираме нашите постижения и необходимо да се спре загубата на биоразнообразието в бъдеще. Е, дните на е, нашето наследство. Обикновено говорим само за архитектурно наследство, когато става въпрос за това. Може би трябва да засегнем и темата за биоразнообразието в този смисъл. Конференцията в Нагоя е факт и Европейския съюз трябва да изкаже ясно своята позиция относно защитата на биоразнообразието отвъд годината 2030 година. Е, независимо е, дали ще се говори за финансиране на съвместни действия или не. Благодаря ви. Госпожа Клас за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да бъдем по-предпазливи при използването на този огромен дар, който е за нас природата. И когато се опазва природата, това не трябва да става в ущърп на хората. Напротив, земеделието не противоречи на опазването на биоразнообразието. Някои пеперуди се нуждаят от лозови засъждения, за да съществуват. И наистина селското стопанство има своя принос. Ние разполагаме с много текстове законодателни, които трябва да докажат а, своята ефективност, но установяваме, че те не са транспонирани по един и същи начин на територията на Европейския съюз. А ние трябва да упражним по-сериозен контрол, що се отнася до почвите. Държавите членки не трябва да изчакват европейските директиви, трябва да действат веднага. Hálás vagyok Delange asszony úrnak, asszonynak mivel a téma kapcsán elmondhatom személyes tapasztalataimat. Госпожа Деланге, в своя доклад засегна тази тема, искам да кажа, че през последните години редица унгарски замеделски стопани изразяват своето оплакване, че им се ограничават средствата, ако не а, отсичат дървета и храсти, например. По такъв начин се унищожават естествените местообитания на птиците, а също времено се финансира допълнително залесяване. Така че лявата ръка просто не знае какво прави дясната ръка. Когато става въпрос за реформиране на ОСП, не бива да забравяме тези въпроси и трябва да даваме приоритет на биоразнообразието в този контекст. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това е много важен доклад. Искам да поздравя докладчика. Бих искал да се спра на ключовия инструмент на Европейския съюз за защита на биоразнообразието и екосистемите. Това е мрежата Натура 2000, която е, покрива 18% от е, повърхността на Европейския съюз. В е, Румъния 17,4%. Съобразно изчисленията, годишната се Себестойност на тура 2000 6 милиарда. А, за Румъния това са 342 милиона годишно. Ние трябва да постигнем тези цели, трябва да запазваме биоразнообразието. Аз смятам, че е, комисията трябва да предвиди допълнителни фондове за защита на биологичното разнообразие в новата финансова рамка след 2014 година и да направи е, една оценка по средата на периода на е, финансовата рамка 2007-2013 година. Госпожа Матера има думата за една минута. Господин комисар, скъпи колеги, е, запазването на биоразнообразието е важен, актуален въпрос, обаче се подценява от много хора, от много граждани на 27-те. Е, те не разбират заплахата от изчезване на много видове, и отражението на това върху климата, околната среда и нашите национални стопанства. И аз съм убедена, е, че ние трябва да настояваме за прилагането на европейското законодателство, е, като предвидим фондове за запазването на биоразнообразието в Европа в нашите различни политики и да се финансират е, масни проекти, като например програмата LIFE, за която говори госпожа е, Антонеско. Е, местоопитанията е, на сушата и в морето трябва да бъдат приоритет в е, дневния ред и на Европейския съюз, сигурност, както и държавите членки, които трябва да униформизират подхода си. На всички местни нива трябва да се въведе критерия за съхранение на биологичното разнообразие. В заключение искам да кажа, че този парламент носи отговорност и трябва да отправи ясно послание към Европейския съюз, за да се подобри е, начин на живот на сегашните и на бъдещите поколения. Господин Николеско има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз също искам да дам ясен сигнал и предупреждение. В резултат на неодавнашни проучвания беше установено, е, че смъртността е много висок процент на рибите в Черно море и в Дунав и други реки от този регион, замърсяването с фосфор е толкова високо, че наистина това е сериозна заплаха за видовете риби в Черно море. Това наистина е приоритетен въпрос, който трябва да вземе първо място в програмата на Европейския съюз. Именно за това благодаря на докладчика и го поздравявам. Господин Войчеховски, една минута. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя госпожа Деланге за един отличен доклад, който е подготвен от нея. Дебата върху биоразнообразието е много важен, но мисля, че пропускаме един много важен аспект – а именно геномодифицираните организми. И това е голяма заплаха за биоразнообразието. В Европа не са чак толкова много тези култури, но ние сме под непрекъснат натиск да разрешаваме нови и нови подобни култури. И това наистина е една много застрашаваща политика на селското стопанство, за да може това да се случи, например, голямо производство на ГМО наистина, в крайна сметка, биоразнообразието ще бъде застрашено. И ние ще трябва да платим цената. Следователно, Европейския съюз трябва да заеме ясна позиция, знае позицията на някои политически групи, така че може би не е възможно да се въведе общо европейска забрана, но поне може да се контролират субсидиите, които се отдават на ГМО. Поне с европейски пари да не се прави това. Благодаря. Господин Батман. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Биодиверситет geht uns alle an. Колеги, е, биологичното разнообразие е важно за всички нас е, и трябва да има уеднаквени директиви, защото проблемите, които водят до загуба на биоразнообразието, не спират до границите. Е, съгласна съм с изискванията, според които комисията и държавите членки трябва да спазват и е, да, да подобряват е, спазването на несъществуващите разпоредби. Господин Роси, е, за една минута тук ли е господин Роси? Благодаря, господин председател, скъпи колеги биологичното разнообразие е гарантира разнообразието на растителните и животинските видове в биосферата. Вследствие на еволюцията от 3000 години насам живота се приспособява към променящите се условия на живот на планетата и тази еволюция трябва да продължи и за в бъдеще. И това е резултат не само от еволюцията, но това е и е един потенциал от съхранени гени, т.е. вследствие на еволюцията могат да се появят нови видове. т.е. това биоразнообразие трябва да се съхрани и може да доведе до преки положителни последици върху човека, това трябва да се изследва и можем да получим фундаментални познания, за да се разберат подобни биологични механизми в човешки организъм и това да позволи да се разработят нови лекарствени средства. Запазването на биологичното разнообразие е цел на 2010 година, която е година на биоразнообразието. Господин Дегъхте има думата е, за е, комисията. Е, Благодаря, господин председател. Първо, по общите правила за биоразнообразието. Работи се по основни насоки, свързани с вятърната енергия. Предвиждаме и информационна кампания по Натура 2000. Новата стратегия за биологичното разнообразие ще постави акцент върху засилване на интеграцията с, с най-важните европейски политики, по селското стопанство, рибното стопанство. Целта е да се разработят измерими и постижими цели. Това ще бъде изложено в нова стратегия от Европейската комисия. По защитата на почвите, предложението на Комисията за, рамково, за рамкова директива ще бъде основна стъпка в нашата политика за устойчивост на ресурсите. Ние споделяме вашите притеснения за деградацията на почвите. Искам да ви уверя, че работим за постигането на напредък в съвета по този въпрос. На последно място искам да кажа, че е много хубаво, че комисията и държавите членки споделят становището, че е неотложно да се предприемат мерки. Съгласни сме и относно причините, поради които не постигнахме набелязаните цели. Резолюцията ясно показва, че не можем да се провалим отново, не можем през 2020 година отново да кажем на гражданите, че не сме направили всичко възможно. Накрая искам да споделя лозунга на нашата кампания, а именно това въжи за всички нас. Заедно се надявам, че ще успеем да запазим биологичното разнообразие и ще предам вашите коментари на, госп... на господин Поточник, който е комисария, в чийто ресор попадат тези въпроси. В момента обаче той е в Нью Йорк. Благодаря. Благодаря и накрая докладчикът госпожа Деланге. Благодаря на всички колеги. Всичко казано беше много важно и то говори, че е необходим цялостен подход. Комисарят изрази готовност въпроса да стане приоритет. Надявам се, че стратегията ще бъде е, ясна и амбициозна. Интегрирането на тази политика в всичките ни политики е много важно секторът, на който се падат половината от площа в Съюза, трябва да се управлява добре. Ние трябва да направим всичко, така че интеграцията и всеобщия характер на политиката да се постигне. От финансова гледна точка трябва да разполагаме с достатъчно средства, за да можем да прилагаме на практика тази политика. В миналото подходът ни към политиката беше твърде фрагментарен. Сега ни трябва интегрирана политика, така че да с, с, с по-ограничени ресурси да постигнем повече резултати. Много е важно да предприемем международен подход, както е, се вижда във връзка с заседанието в Нагоя за опазването на почвите. Задължително е да възприемем координирана политика. Мисля, че трябва да опазваме земните и почвени ресурси, но това не може да става по хомогенен начин, тъй като проблеми, свързани с ерозията, са различни в различните страни. Например, проблемите в моята страна са различни от проблемите в е, Гърция или скандинавските страни. С други думи, ни трябва индивидуализиран подход. Говорихме за финансова политика, за обществена политика, но не говорихме за социално отговорни дейности. Това е от което имаме нужда. Трябва ни добра политика, за да осигурим устойчиво производство, устойчиви продукти, които потребителите могат да си позволят и могат да продължат да купуват. Ето така можем да постигнем напредък. Благодаря. Благодаря, госпожо Лангер. С това приключваме тази точка, следващата точка в дневния ред, следно минутно.